La seduta е ripresa. Пленарната сесия продължава. Нека ви съобщя, колеги, резултатите от третия тур от гласуванията. Резултатите са следните. Окончателни гласувания. Стратегия на Европейския съюз за хората с увреждания след 2020 година. Прието. Изменения в отговор на пандемията с COVID-19. Прието. Политика в областта на конкуренцията. Прието. Подкомисия по фискалните въпроси. Прието. Специална комисия за борба срещу рака. Прието. Специална специална комисия за борба срещу чуждата намеса прието. Специална комисия за изкуствения интелект прието. Резолюция за Чешката република. Точка 11. Първоначален текст приета. Точка 14. Първа част прието. Точка 14. Втора част прието. Точка 20. Приета. Точка 21. Приета. Точка 45. В три части. Първа част приета. Втора част приета. Трета част приета. Точка 49 приета. Точка от преамбюла в две части. Първа част приета, втора част приета. Доклад за Западните Балкани. Изменение 32 отхвърлено. Изменение 33 отхвърлено. Изменение 34 отхвърлено. Изменение 35 отхвърлено. Изменение 9 прието. Изменение 10 прието. Точка 1, първоначален текст, точка се прието, изменение 6 отхвърлено, точка 1, точка Т прието, изменение 11 прието, 12 прието, 13 прието, 37 отхвърлено. Точка 1, точка аку в три части. Първа част приета, втора част приета, трета част приета. Изменение 14 прието. Изменение 38 отхвърлено. Изменение 39 отхвърлено. Изменение 15 прието. Изменение 40 отхвърлено. 16 прието. 41 отхвърлено. 17 в две части. Първа част приета, втора част отхвърлена. Изменение 42 прието. 18 прието. 19 прието. 20 прието. 21 прието, 22 прието, 23 прието, 24 прието, 1 прието, 2 прието, 3 прието, изменение 4 прието, 25 отхвърлено, 26 отхвърлено, 27 отхвърлено, 5 прието, Точка от преамбюла J приета, изменение 8 отхвърлено, изменение 6 прието, изменение 7 прието, изменение 8 прието, 29 прието, 30 прието, 31 прието, изменение 10 прието, 5 прие, отхвърлено 1, отхвърлено 11, отхвърлено 6, отхвърлено. Точка 15 в две части. Първа част приета, втора част приета. Изменение 7 отхвърлено. Точка 17 първоначален текст прието. Изменение 2 отхвърлено. 3 отхвърлено. Точка 24 в две части. Първа част приета, втора част приета. Точка 26 в две части. Първа част приета, втора част приета.